So, meine sehr verehrten... Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, Гледам колко е наситен днешния дневен ред. Това е последното ни заседание през тази година. Започваме и искам да дам редица указания във връзка с дневния ред. Първо, Точка 29, това е доклада на господин Карим, ще бъде отложен този доклад. След това в точка 35 е, разни ще включим различни точки. Първо, доклад за текущите преговори по темата Одит между съвета, комисията и Европейския парламент. Това ще обсъдим днес след обед. След това обмен на мнения по темата Staff Regulations – това са конкретни предложения за адаптиране на заплатите. Е, тук е, ще се обсъжда тази тема и е, от координаторите след това ще трябва да говорим за правно основание по темата Innovative Medicines. Става дума за правно основание. Това ще обсъдим в вторник. Това са измененията, които имам да съобщя по дневния ред. Имате ли коментари? Виждам, че не. С това обявявам дневния ред за прият. С обявените изменения, след това съобщение на председателя, няма такива. Преминаваме към следващата точка, но нека първо да погледна документите си. Одобрение на протокола от заседанието от 25 и 26 ноември 2013 година. Ако до края на нашето заседание няма възражения, можем да приемем, че протокола е прият. Така, сега преминаваме към точка 4. Представяне на от отдела за европейска добавена стойност на доклад относно цената на липса на европейски подход по отношение на насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията. Това е, е колегата Рапкай. Е, мисля, че е, не е тук, господин Джорман. Thank you for giving me the floor. As you, as you well know, I represent... Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Както знаете, аз представлявам именно тази група за оценка на въздействието за добавената стоеност за Европейския съюз. Това беше създадено от бюрото, всичко като процес и инициатива и подготвихме доклада. Всъщност, Решението на бюрото, което създава нашата група, казва, че целта ни е, целта ни е да а, придадем а, количествена и качествена а, представа и идея за европейските инициативи, така че ние даваме именно тази аналитична а, статистическа страна. Този конкретен доклад идва в контекст на работата, която а, извършихме преди няколко а, месеца във връзка с международно частноправните инициативи, какви са цените за Европа, колко би а, е, струвало за Европа да няма такъв кодекс. Това, разбира се, относно се, а, е, основно се отнася до а, е, припознаването на документите и с господин Рапкай говорим за приемането на обществени документи, на а, официални документи. Нашият а, обхват е, е, е а, разписан в а, точка 8 на доклада на Рабкай, по който знам, че ще гласувате утре. Стигнахме до а, това приложно поле заедно с а, JHK и поне а, 358 милиона на година могат да бъдат спестени, ако бъде а, прието всичко това. Това са парите на гражданите. Може би а, изглежда малка сумата, когато говорим за разходите на Европа, но всъщност това са средства, които заплащат гражданите, така че става въпрос за техния бюджет. И така, господин председател, бих ви призвал да дадете думата на колегата, който извърши цялата тази работа в много кратък срок, за да го представи пред комисията. Yes, um, good afternoon. My name is... Благодаря. Казвам се Емили Балбърни и съм старши консултант в моята организация. Както каза колегата, ние предприехме дейността по отношение на изготвянето на този доклад – последните 6 месеца по отношение на насърчаването на свободното движение и приемането, упростяването на приемането на Европейския съюз. По отношение на документите, включени в доклада на господин Рабкай, ние изчислихме какви са разходите за приемането на тези видове документи. Методологията беше тристъпкова. На първо място събрахме данни, които съществуват вече по отношение на приемането на тези официални документи и разгледахме най-общо картината, за да видим какви са проблемите и къде основно се съсредоточават те и във връзка с именно кои видове официални документи. Така че първото ни усилие беше в областта на категоризацията. Категоризацията на документите, които трябваше да разгледаме като официални. На първо място разгледахме 7 категории. Успяхме тези 20 документа, да ги разделим на или такива свързани с лицата, с семейството, с собствеността, облагането, заетостта, образованието и така нататък. Чрез категоризацията на тези документи също така успяхме да видим и какви са различните заинтересовани страни, на които се отразяват в момента разликата в правилата в различните държави членки. И оттам да очертаем мащаба на проблема. Очертахме проблемите, свързани с всеки един от официалните документи. Например, ако разгледаме, да речем, темата родителство, документите включват, да речем, акт за раждане, евентуално акт за осиновяване и така нататък. Опитахме се да очертаем всички видове такива официални документи. Заради краткия срок, който трябваше да извършим работата, се опитахме да намалим обхвата на документите, които да бъдат разгледани. Всъщност 20-те официални документа, които разглеждахме, имат един и същи проблем с приемането. Било то сертифициран превод, или пък издаването на сертифицирани копия, когато дадено лице се предвижва от една държава членка в друга и също така въпросите свързани с апостила и легализацията на документите. Поради видовете проблеми, т.е. заради това, че проблемът е подобен, се вижда доста сериозен мащаб на този вид прехвърляне документи. И на основата на всичко това създадахме хипотетични случаи за различните документи и направихме кратък списък от документите, които се служават да бъдат разгледани. Това беше и втората ни задача да предадем числена стойност на разходите, които просичат от тези проблеми. Ние очертахме различни видове разходи, например, за а, осъществяване на делова дейност, най-вече свързаните с малките и средни предприятия, които биха имали, а, върху които би имало въздействие при трансграничния контекст, също така юридическите разходи, свързани с приемането и също така социалните и емоционални разходи и възпиращите фактори, които и а, пресичат от това придавахме количествена стоеност обаче единствено на оперативните разходи, свързани с преодоляването на тези проблеми. За целите на този доклад разгледахме и резултатите от оценката на въздействието на комисията, публикувана през пролета на 2013 година, за да видим какви са различните а, елементи, прияти а, там като а, даденост, да речем разходите за превод и това сме приели в нашия доклад. И така, няколко хипотетични примера за евентуалните проблеми, които могат да съществуват, за някои от проблемите, които сме, документите, които разгледахме. Ако да речем става въпрос за проблеми, свързани с сертификати за съдимост, Въпросът, който а, може да възникне е следния. Франческо от Италия а, иска да работи в Министерството а, за децата в Белгия. Естествено, там могат да му поискат такова свидетелство за съдимост. А, да речем, Франческо е работил вече 10 години в Рим и 3 години в Хага и може на него да му бъде поискано свидетелство за съдимост и от двете държави и оттам а, на него ще му се наложи да направи а, да посрещне много сериозни разходи в едната и в другата държава за правото и така нататък. Ако, да речем, ирландец кандидатства за магистърска програма в Белгия, ще му се изискат преводи на неговите сертификати за завършено висше образование в Ирландия. Това може да струва 30 евро, но може да стигне и до 150 евро като разходи за превод и сертификация. И оттам, за да предадем количествена стойност на непризнаването, подбрахме няколко документи, които имат много сериозно въздействие върху гражданите и върху бизнеса паспортите и картите за самоличност, актове за раждане, актове за смърт, партньорски и актове за брак, за професионална квалификация, образование и така нататък. Предприехме различен подход във в сравнение с този, който е предприела комисията тяхната оценка на въздействието. Те изчисляват разходите а, на тип дейност и така разграничават апостил и легализация, сертифицирани копия и сертифицирани преводи на официални документи. И във всеки един от случаите оценката на въздействието а, има стъпва на индикативни данни и а, усредени стоености на цените на услугите. Това, което ние направихме е да използваме тези хипотетични случаи или сценарии, които очертахме и така а, калкулирахме а, такса, а, разход на единица за всеки един документ. И след това разгледахме всеки един документ, използвахме някой от данните от оценката на въздействието на комисията по отношението на сертификата асистирания превод и легализацията. И също така разгледахме и други а, елементи, като например факта, че а, в някои държави членки няма да възникне необходимост от превод, да речем примера с Ирландия и Обединеното кралство. И също при легализацията приехме, че има процент от случаите, които няма да има нужда от подобна услуга от легализация, тъй като има двустранно споразумение между двете държави. Оттам направихме изчисление за разходите и както вече беше споменато, стигнахме до 358 милиона. Това е по-скоро над изчислението на комисията, което е между 200 и 300 милиона евро, но ние въпреки това смятаме, че е доста консервативна сумата, до която ние сме стигнали, защото освен това не сме привели в а, количествена стойност и другите видове разходи от типа на социални, емоционални, а, където а, наистина ще имаме много широко въздействие и най-вече при малките и средни предприятия и отделните лица, на които се възпрепятства свободното движение. Економическите разходи също са свързани и с други аспекти, като културни разлики, достъп до услуги и така нататък. Така че ползите от законодателство в тази област са ясни и наистина въвеждането на такава инициатива може да да намали доста а, разходите и времето, което се употребява за различните а, видове процедури по сертификация, по легализация, както и риска от дискриминация на европейските граждани, която упражняват правото си на свободно движение от една държава членка в друга. На разположение съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли изказвания? Докладчикът. Аз желая и Наистина ще бъда кратък. Първо искам да благодаря, че сте положили усилия. Това е и вашата задача, това е ясно, но все пак благодаря ви за положените усилия, предвид краткото време, което ви беше предоставено това явно не ви е смутило и сте изпълнили добре задачата си. Всъщност е, потвърждава се това, което съм включил и в моя проект за доклад. Потвърждава се и това, което излага мотивация, комисията като мотивация. Но смятам, че е добре, че са подсочени допълнително и други подходи като в качествено отношение те стигат до същия резултат, е, което означава, че вървим по правилния път. Малко е жалко, това не е обаче упрека се дължи на краткото време, е, че е, днес получаваме този доклад, а утре ще трябва да гласуваме, т.е. не можем да внесем много изменения. Въпреки това, искам да кажа, че е, все пак е малко жалко, че онези от нашата комисия, които искаха да се отнесат особено деликатно към темата. Не бяха по време на презентацията. Това а, все пак а, не е толкова страшно. До утре и без това нямаше да можем да внесем много изменения, но трябва да си помислим във връзка с гласуването в пленарно заседание какво може да се направи в тази връзка. Това, което е особено подходящо, е документът да стигне бързо до съвета, защото тези, които блокират са там и няма да бъде погрешно, ако те бъдат принудени да се занимават с това досие. Дали това ще помогне много преди края на мандата да а, приключат а, тази работа, аз се съмнявам, но във всички случаи те би трябвало да започнат. Мисля, че е особено важно това, което беше казано в края. От една страна става дума за материална оценка, 367 или 387 няма значение, все пак става дума за порядък, но това, което беше важно за мен е, че казахте, че определен вид разходи или по-скоро определени видове разходи, които нямат парично изражение, а имат по-скоро възпиращ ефект, трябва да бъдат опростени. Това е изключително важно за е, засегнатите лица, защото всъщност по този начин ще се почувства наистина допълнителната полза. Ставаше дума за 300 милиона евро. Важно е, че имаме все пак някакво указание, че става дума и за намаляване на финансовото бреме, а не за увеличаването му и в този порядък смятам, че след първата презентация може да се каже, че до сега е постигнат успех и ако има още някои аспекти, ще трябва да имаме нужната свобода да а, ги добавим. А, до утре няма да стане това, но до гласуването на пленарно заседание би трябвало да стане. Благодаря. Нямам други желаящи за изказвания. Благодаря и на двамата. Преминаваме към следващата точка. Това е точката, по която съм докладчик. Аз става дума за Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се или състоящо се от доста условие. Първо ще чуем правната служба, защото става дума за решение на Европейския съд, така че искаме да чуем какви последици възникват за нас. Давам думата на правната служба. Merci, Monsieur le Président. Euh, je vais peut-être d'abord brièvement rappeler le cadre juridique dans lequel nous nous trouvons euh, maintenant. Euh,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 Voilà, on, est, on est donc dans, dans ce cadre euh, actuellement. Je vous remercie. Gut, also wenn ich das richtig verstanden habe, kriegen wir das. Доколкото разбрах правилно, в даден момент ние ще получим този документ и ще гласуваме по него. Имате ли изказвания? Не виждам. Тогава благодаря на правната служба и прем... Тъй като колегата Звявка по точка 6 не е още тук, продължаваме с точка 7. Става дума за предложение на комисията във връзка с искове за обещетение поради нарушения на разпоредби от правото в областта на конкуренцията. Става дума за борбата срещу картелите. Знаете, че картелите обикновено вредят на всяка економика, обаче не само на економиката, те вредят също така и на конкурентите и на засегнатите лица. Вредят на преките конкуренти, които не участват в картела, но непряко нанасят вреди и на потребителите. Картелите са забранени и то съвсем основателно, защото са вредни за економиката, както казах. В изключителни случаи има такива, в които могат да бъдат разрешени картели. Например, когато става дума за сдружения за продажба на стоки, има картели, които могат да бъдат създадени при определени условия и се подчиняват на определени разпоредби. Но може да се каже като цяло, че картелите са вредни и трябва да се борим срещу тях. Има за тази цел доста богат инструментариум. Последния път, т.е. преди няколко дни, разбрахме, че комисията наложи глоба в размер на милиарди срещу няколко банки, за да санкционира банките, които са образували ценови картели. Проблемът е, че тези, които са увредени в случая, в голямата си част не могат да спечелят от наложената санкция – Тоест, те няма да получат обещетение. Има приблизителни оценки, доколкото съм прочел правилно, че по-малко от 25% от пряко и непряко увредените лица от такива картели ще бъдат обещетени, когато бъдат разкрити картелите. И точно тук мисля, че след дълга подготвителна работа, която беше започната през последния мандат, имаше редица съобщения, бели книги и така нататък, да се действа в тази насока което означава, че всички онези, които са увредени от такива картели, трябва да могат да внасят искове за обещетение. Ефектът от това е двоен. Първо, увредените лица получават възможност да претендират правата си и става дума за гражданско-правната страна на въпроса поради което ние, като правна комисия, сме компетентни в тази област. Разбира се, става дума и за допълнителни инструменти за борба срещу картелите. Тук компетенциите са при комисията по економически въпроси. По тази причина ние толкова дълго се занимахме с тази тема и по тази причина мога да кажа, че в самото начало беше ясно, че има разделени правомощия, но както е обичайно в парламента, когато компетенциите са разделени, има прехвърляне на топката между комисиите, въпреки че аз смятам, че ние като правна комисия, предложението, което направихме в началото за разделение на правомощията, проистича логически от правилника на парламента и всъщност ние не можехме да поступим по друг начин. но тъй като времето доста напредна за работата по тази тема и очевидно по моя оценка пред нас има досие, по което съветът също е водил много задълбочени дискусии, ние бихме могли да стигнем до съвместен резултат със съвета още в този мандат. Това, до което знам от дискусиите в съвета, ми дава повод за известен оптимизъм. В действителност се изисква да се работи относително бързо. Поради това с моя проектодоклад аз се концентрирах само върху тези членове от предложението на комисията, които попадат в нашата компетентност. Когато участват пет комисии. Всички тези пет комисии правят един цялостен закон с стотици, дори до хиляда изменения. Аз смятам, че комисиите трябва да се концентрират върху своите правомощия, въпреки че може да представим идеи по други членове, но аз се концентрирах само върху членовете, по които сме компетентни и мога сега само да предложа в краткото време, което имаме за внасянето на изменения, да се концентрираме върху тези глави. Разбира се, всеки е свободен да вземе отношение и по други членове, но трябва да се знае, че само по онези глави, по които имаме правомощия, ще бъдат е, прияти от е, Комисията по економически въпроси. А по това, което са компетентни те, ще трябва да решат те. За да се стигне до бърз резултат, е, ние в началото на януари или по-добре средата на януари, по време на Страсбургската седмица от 14 януари ще направим среща на докладчиците Сянка, не само тези от водещата комисия по економически въпроси, но и от е, комисията по правни въпроси, за да можем да съгласуваме резултата и да можем относително бързо да вземем решение след Страсбургската седмица. Мисля, че това ще улесни работата ни в правната комисия. Във втората част на следващата седмица ще вземе решение и Комисията по економически въпроси, за да може да се започнат преговори. Мисля, че това е малко амбициозен план, но напълно възможен за изпълнение. Четири основни точки искам да изтъкна. Това са точките, по които ние имаме правомощия. Първо, член 5 става дума за разкриване на доказателства, член 10 давностни срокове, член 17 и 18 разпоредби във връзка с медитацията. И аз е, искам да обясня предварително, че съм включил още една точка за дискусия. Това са колективните искове. Трябва да се знае, че в миналото председателя на комисията знае това, защото още в предишния мандат са правени такива становища. Аз знам от времето, когато бях в економическата комисия, защото отговарях за моята политическа група за економическата политика. Така че От този опит е, мога да кажа, че имаме предложение за директива за нарушение на карталното право и е, също така има и насоки на комисията за колективни искове. И е, има смисъл тези документи да се обединят, защото ще бъдат дискутирани заедно. Ние възприехме този подход и смятам, че това е основателно. Става дума и за непряко засегнати лица. Понякога те са потребители, понякога не. И имаме инструменти, които се ползват в различни страни. Имам предвид основно инструмента колективен иск. Той се ползва в различни страни. Но тъй като аз е, и съм скептичен в някои аспекти на колективните искове. Предложих доста строги е, ограничения. Подробна разпоредба, която се позобава на насоките на комисията. Изключих и определени неща, за които мисля, че е, колективните искове ще бъдат пласнати в посока, които няма да бъдат няма да бъде в съзвучие с континенталното право и с нашите континентално правни представи. Аз не искам да имаме индустрия на такива искове, каквато е в Штатите. Аз изключих така наречената система opt-out, т.е. някой да внася иск от името на хора, които изобщо не са информирани за това и ако те не желаят да внасят иск, трябва изрично да а, декларират, че не желаят да бъдат включени в такъв колективен иск. Това са случаи, които не са толкова лесни като констелация и аз съвсем основателно а, противопоставих тук системата opt-in, т.е. колективни искове, но със съгласието на потенциалния ищец. Не трябва да има хонорари за успешен изход на делото. Това са неща, които са характерни за американската индустрия на колективни искове. При нас е, това би е, приело огромни размери и всъщност е, много по-важно е да се осигури обещетение на засегнатите лица. Също така Допълнително наказание, освен обещетението, това е нещо, което се свързва вече с друг инструментариум, а именно този на правото в областта на конкуренцията. На разкриване на доказателства аз тук направих някои малки предложения. Като цяло мога да кажа, че абстрахирайки се от колективните искове, аз се опитах да се придържам тясно към предложението на комисията, защото ми се струва балансирано и разумно. Има, разбира се, някои неща, по които могат да се внесат изменения, но не са по същество тези изменения, а по-скоро става дума за технически детайли. При давностния срок тук комисията предлага 5 години т.е. 5 години, в които увреденото лице има право да претендира правата си. Е, тук, разбира се, ние попитахме как точно ще изглежда тази процедура, но тези 5 години, които предлага комисията, всъщност е, са една средна величина от давностните срокове в държавите членки. Аз не съм намерил добър аргумент за е, смяна на този срок, примерно на 4 или на 6 години Средната продължителност ми се струва разумна и за това нищо не съм изменял в това отношение. Сега за медитацията няколко думи. Тук направих допълнително предложение за насърчаване на медитацията, да се използва по-широко този инструмент, но ясно да се спазва принципа на доброволност и също така принципа за достъп до информация. Ако наистина искаме да увеличим значението на медитацията, ще трябва да се погрижим да се осигури при нея същия достъп до информация, както при нормалните съдебни производства. Така че тук е, съм внесъл някои допълнения. Всъщност това е всичко, което искам да изложа към момента. Това са моите предложения. Още веднъж искам да изясня, че съм се придържал като цяло към линията, възприета от комисията, защото ми се струва разумна. Стрикно се ограничих само върху онези аспекти, които попадат под компетенциите на нашата комисия и е, само в сферата на колективните искове съм внесъл някои качествени изменения, които могат да се обсъдят. При медитацията само съм направил някои предложения за практическото и прилагане. Това е което имам да кажа към момента. Благодаря, госпожа Тейлор.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 Um, and they're on the increase, so we definitely need to have some kind of cross-border system here to make sure that all consumers have... Но това означава, че не може да се правят подобни а, а, хипотези. Господин председател, аз Нямах толкова голяма възможност да се запозная с този е, доклад. За съжаление беше представен на английски язик само. Като цяло искам да посоча към настоящия момент, че ще се спра на един определен аспект. Чухме пояснения по доклада. Аз е, изслушах много внимателно обясненията. Смятам, че текстът е, по колективните искове не е много добре балансиран. Комисията не предвижда нищо и аз от името на нашата политическа група искам да изразя очудване, защото това има въздействие върху националните правни системи и също така върху процеса на разследване, когато става дума за конкуренция. Първо, в европейската економика е ясно кога и как възникват щети, но защо комисията трябва да решава това? Става дума за национално гражданско право и е, съдиите от държавите членки ще трябва да решават такива спорове. Има правни възможности за това. Иначе, от 2003 година е, когато става дума за е, Е, нарушаване на права има съответни разпоредби, те се прилагат, но е, това се прави от съдиите на държавите членки. Второ, нарушения на, срещу е, конкуренцията, те се разкриват, защото това се прави със съдействието на фирмите. Те работят съвместно с комисиите. Има и съответни национални органи за защита на конкуренцията, така че мога да кажа, че е, има и е, съответни е, наказания, предвидени като размер. И пак повтарям, това е в компетенциите на националните съдии. Що се отнесе до тези два принципни въпроса, аз е, трябва да направя малко по-подробно проучване, ще трябва малко по-добре да се запозная с темата, но именно в областите, които посочих, ще трябва да се е, поддържат тесни връзки с водещата комисия. Със сигурност ще има и други изменения, именно в тези области. Мисля, че няма смисъл да а, е, ги уреждаме сега, трябва да се стремим към по-добър баланс с другите комисии. Председателят, благодаря. Аз самият се включих в списъка на изказващите се. Мога да кажа, че през последните години в презаконодателна фаза се занимах с тази тема. На какво се дължи това? На неостъпчивостта на координаторите от Комисията по економически въпроси. Иначе ние бяхме единни докладчиците, е, и така нататък, но две седмици след това ми беше казано, че няма е, споразумение, защото координаторите не искат. Не знам какви са действителните причини за това, но всичко това продължи два месеца и когато е, писма, изпратени от нашата комисия до комисията по економически въпроси, не получават отговор в продължение на две седмици, мисля, че това не се дължи на нас, а на другата страна. И накрая имах подозрение, че това се прави съвсем умишлено. В един момент избухнах и направих предложение на председателския съвет едно към едно с нашето първоначално предложение, което направихме в началото на разговорите с Комисията по економически въпроси. Сега по същество. Отчасти е, аспектите по същество бяха засегнати. Според мен е добре, че сега се занимаваме с тази тема. Има смисъл. Комисията също представи предложения, които по принцип са правилни, за да можем да имаме хоризонтално равно третиране на колективни искове. Има специфична уредба в сферата на карталното право. Тук комисията отдавна иска да поеме инициатива. В предложението на комисията, без да се споменават колективните искове, много неща не се променят, те остават същите. Защо? Защото става дума за процесуално право в случая. Аз от години е, твърдя, че ние отваряме широко вратите за американски правни инструменти, които са инструменти за мъчения. В е, Америка колективните искове са истинска индустрия, които реализират милиарди оборот всяка година. И е, една малка частица от тази сума попада при увредените лица. По-голямата част от приходите попадат в адвокатските кантори, които е, вземат големи хонорари и определени инвестиционни фирми е, също получават приходи от е, това. Например, е, производителите на лилчет, но едва ли това има смисъл. По тази причина тези е, американски правни инструменти трябва да се избягват при европейския модел. Те не трябва да съществуват в нашия модел. Има класически случаи хонорари при успех е, на делото. Оптин, опт-аут. Решен е този въпрос. Проблемът е, за правомощията за внасяне на иск, мисля, че също е решен. И още някои редици наказателно обещетение. Колегата Рапка е засегна това. Това, което още не е решено според мен, това е проблема с така наречените Discoveries. Сред американските инструменти за мъчение това е най-лошият, защото съдържа много голям потенциал за изнудване на фирмата ответник и това е включено в член 5 и 6. Аз не мога да разбера защо в повечето държавите членки е общоприета практика е, наказателно-правно разследване, което е много по-чувствително от разследването на картели и изобщо е, няма проблем е, да се прави от съдята, но защо това не се допуска и при случаите на конкуренция? Изобщо тези линии, които се прокарват в дискусията, до сега не са ме убедили. Аз мисля, че ще трябва да се занимаем още веднъж с членове 5 и 6, да погледнем по-точно, може би 5 е, попада в нашата компетентност, 6 в е, компетентността на Комисията по економически въпроси, но текстът на тези членове трябва да бъде такъв, че да не отваря широко врати за изнудване. Мисля, че това е най-важният момент, който трябва да обсъдим, поради което приветствам факта, че ще имаме възможност в Страсбург да е, се срещнем с докладчиците в сянка от двете комисии и мисля, че още е, в този мандат ще може да се приключи тази тема, ако има добро сътрудничество между двете комисии, между докладчиците и докладчиците в сянка от тези комисии. Това е което искам да посоча като дългогодишен докладчик по е, пред е, законодателни досиета. Не знам дали комисията желая да вземе отношение. Ако има представител на комисията, моля. Thank you. You, uh, Благодаря, господин председател. Комисията е благодарна за работата на вашата комисия за проект установище на докладчика и също така и за добрите думи, които казахте за предложението на комисията, неговите цели. Отбелязваме се, че има широко съгласие по основните цели на предложението, които са от една страна да се осигури обещатяване на всички жертви на такова, такива нарушения, било то малки и средни предприятия или пък потребители. Комисията също така си отбелязва и загрежеността на вашата комисия за т.е. и предложения на европейско ниво и това колко е важно те да се формулират така, че да не се злоупотребява с тях, както вече сме видяли на други места. Комисията вече е отбелязала всичко извършено до момента от предишния парламент, от сегашния парламент, ранните доклади, свързани с тази инициатива. И комисията също така се надява, че всичко това ще бъде оценено и от комисията по правни въпроси. Друг един елемент, подчертан от уважаемите членове и на който също така настоява комисията, е необходимостта да се регулира от една страна обещетяването на жертвите, жертвите и от друга страна усилията по а, осъществяването на всички правила, спазването на тези инициативи национално равнище. Важно е трябва да се защитават тези а, програми, така че да могат да си сътрудничат с комисията и с националните органи, всички заинтересовани страни, да се открие нарушението и да се санкционира то. Без това взаимодействие няма как да се а, осъществи основната цел а, на комисията и дългосрочно това, разбира се, ще се отрази и не благоприятно и на позицията на жертвите, тъй като по-малък брой нарушения ще бъдат регистрирани от страна на комисията. Също така виждаме и амбициозната програма от страна на комисията. Съвета вече прие общия подход в началото на този месец и разбира се сме готови да се сътрудничим на всички етапи на този процес. Благодаря. Благодаря. В нито една правова държава няма тайни доказателствени средства, вероятно в Китай и Северна Корея, да, но в Европа не може да има такова нещо, затова трябва да има достъп до доказателствените средства и ако има такива процедури в публичното пространство, е, ще трябва да предоставя такава информация публичният орган на съда. Комисията ще трябва да положи усилия да е, заличи определени имена или указания. Това е, създава повече работа, но се спазва принципа на върховенство на закона. Господин докладчик, давам ви думата, за да обобщим темата. Аз имам известни представи във връзка с технически изменения, както ги нарекох. Можем да разширим техния обхват, но не това е въпросът. Още веднъж искам да посоча. Това ти каза много ясно на какво се дължи всичко това. Дължи се не на докладчика от Комисията по економически въпроси. Аз установих в ранен момент доклад с този колега и той винаги казваше, че за мен е важно заедно да стигнем до добър резултат. И е, кой какво прави, това е вече друг въпрос, как да си разпределим работата. Заради това подходът беше през януари да се срещнем всички и е, да е, определим кой е, за какво ще бъде компетентен. Но а, а, формално трябва да има такова разпределение на задачите. При докладчика а, не е не трябва да се търси проблема. Проблема по-скоро трябва да се търси при координаторите. Те явно са действали е, под мотото. Ми всеки може да дойде, дали тази или друга комисия. Аз е, е, винаги съм знал, че има известна борба между комисиите. Беше много жалко, че в това време нищо не беше направено. Още веднъж искам да посоча, че двамата докладчици съвместно изразиха волята си да тласнат работата по това досие напред и мисля, че докладчиците в Сянка е, също ще бъдат доволни от процедурата. На колегата Каргани искам да кажа, да, аз разбирам, е, че за вас не е особено уместно първо да ви се представя текста само на английски язик. За мен това също беше е, за мен известно неудобство, но и на немски язик да бях видял текста, едва ли щеше да ви помогна помогне много. И стигнахме до извода, че все пак английският език е най-разбираемият език. Иначе аз е, изготвям проектите за доклади на собствения си език. Може би е, нещо във връзка с превода при мен е, се появи такова впечатление два пъти се посочва, няма намаляване на размера на наказанието, не става дума за това. Това не е включено в моя проекто доклад. Ставаше дума за допълнително Е, punitive Damages е на английски, това е а, е, наказателно обещетение, не става дума за намаляване на размера на наказанието, а само в тази сфера. Другите инструменти действат за себе си, но в тази сфера на а, е, исковете за обещетения ще трябва да се а, обещети е, размера на ефективно настъпилата вреда, а не става дума за нещо допълнително. Казвам това, за да няма недоразумения. Аз е, наистина не искам да облегчавам работата, когато е, става дума за е, един сериозен надзор върху конкуренцията. Имаше предложение до 20, т.е. до края на тази седмица да се внесат измененията. Има проблеми с превода. Това беше причината, поради която казах добре аз ще изготвя доклада на английски, проекто доклада на английски язик, за да можем да се вместим в краткото време. Председателят благодаря. Срок за внасяне на изменения 12 декември, след това на 21 януари ще гласуваме в нашата комисия и след това в е, на 21 декември ще гласуваме в е, нашата комисия и след това в Страсбург. След тази точка ще разгледаме доклада на господин Звевка. Przewodniczącym przypomnę uznawania wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych zakończyliśmy już prawie. Благодаря във връзка с преработването на Брюксел 1 и компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения за граждански и търговски дела. Това беше финализирано преди две години. А, ще влезе в сила в началото на 2015 година. Междувременно финализирахме също така и дейността по единия патент. Имаме три документа в пакета. Регламента за обединения патент, единия патент, регламента за преводите и споразумението за а, обединения патентен съд. Това ще бъде Европейски съд, който ще разглежда патентни дела. А, също така ще бъде включен. Ще, ще бъдат включени страните, които са верифицирали споразумението. Ще трябва да ревизираме, да преразгледаме Брюксел 1, защото новия патентен съд е нова институция в съдебната система, следователно член 89 от споразумението за единния патентен съд урежда съответните промени а, по силата на Брюксел 1. Комисията през юли тази година подготви промените по регламента Брюксел 1 с оглед създаването на единия патентен съд и също така предвид изискванията на съда. Отношението на комисията е положително а, и измененията, включени в моя доклад, са предназначени за усъвършенстването на някои разпоредби и предложения. Първо бих желала да а, направим така, че Брюксел едно, единния патентен съд и другата съдебна инстанция ще бъдат третирани като съдилища. След това трябва да дефинираме онези държави членки, които ще бъдат извън едината патентна система защото не са подписали или ратифицирали междуправителственото споразумение. Това е важно от гледна точка на ответниците в тези страни, тъй като в Брюксел едно не се урежда въпроса за тези ответници. Тоест има някои усъвършенствани, някои подобрения в измененията към член 71 де латинско. Следващия въпрос беше свързан с, с разпоредби, а, уреждащи споразумението за единия патентен съд, предвиждащи изпълнението на решения, постановени от този съд – Страните ще използват правилата на това споразумение и а, разпоредбите на Брюксел 1 леките корекции в Брюксел 1 би трябвало да бъдат включени в рамките на определен график на работата. Тези промени са от е, техническо естество. Съвета в началото на този месец прие един общ подход по този въпрос. Не би трябвало да има проблеми в нашата комисия да финализираме тези проблеми в е, е, своевременно. Е, измененията трябва да бъдат внесени до 6 януари, за да може на заседанието ни през януари да гласуваме моя доклад. Благодаря. Имате ли коментари? Комисията, ако желая да вземе отношение, моля. Yes, uh, thank you, uh, chair. Благодаря, господин председател. От името на комисията, благодарности за този проект от доклад а, и към докладчика. Както знаете, създаването на единна защита на патентите в Европа е дълъг процес а, и ние се радваме, че вървим напред и целият пакет, целият патентен пакет ще влезне в сила съвсем скоро. Една от мерките, която все пак предстои да предприемем е, е изменението на регламента Брюксел 1 и наистина сме заети а, с тази дейност. Надяваме се, че с програмата подготвена докладчика ще можем да предадем окончателен вид на този процес преди пролетта. Много добре обясни докладчика целта на предложението. Не се налага да навлизам в подробности. Може би един коментар само от страна на комисията във връзка с точка от преамбюла, също извинявайте, изменение номер 5. Във връзка с това изменение ми се иска съвсем накратко да подчертая, че това беше изричен избор от страна на комисията да има изчерпателен списък на а, общите съдилища в регламента и предложението по тази точка е подкрепено и от съвета преди няколко дни, когато съвета прие общия подход. Две причини има, поради които ни се иска това да бъде един окончателен, затворен, изчерпателен списък. Не това не означава, разбира се, че не може в бъдеще да се добавят и да се създават такива общи съдилища, но искаме във всеки един случай да има ясен анализ за това как ще оперира този а, общ съд а, в комбинация с регламента Брюксел 1. Причините са от една страна политически, но и от друга страна технически, юр, техническо-юридически. От една страна не искаме да даваме а, подписан чек, а, едва ли не, на а, някакъв брой държави членки а, да излезнат от системата, да съдат свое общо съдилище. И също така искаме да имаме оценка на въздействието на всичко това върху Брюксел 1. Това е първата причина. Втората причина е по-скоро от юридическо-технически характер, а именно всеки един, всяко едно споразумение, създаващо подобно съдилище, е индивидуално, различно и то трябва да се анализира отделно, за да се види как ще проработи с Брюксел 1, как ще се съчетае всичко това. Всъщност анализа на, за единия патентен съд беше доста труден и трябва да разгледаме всички елементи на това действие. Именно в този контекст трябва да разгледаме и този списък, затова и той трябва да е изчерпателен и да сме сигурни, че всяко едно такова съдилище, което може да бъде добавено, ще подлежи на същия този подробен анализ и а, смятам, че с а, темпото, с което се движим, доказваме, че можем да се справяме доста бързо. Има ли още желаящи да вземат думата колегата Звевка? Аз е, искам да благодаря най-вече за коментарите от страна на комисията. Това наистина са важни коментари и тези коментари ще ги включим в окончателната редакция на текста. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващия доклад. Това е доклада на Мариел Гала. Единен европейски пазар на електронни съобщителни услуги. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Искам да напомня, че целта на това законодателно предложение е е според Европейската комисия създаването на истински единен пазар на електронни съобщителни услуги. Трябва да а, споделя с вас, че съжалявам, че този текст беше съобщен на парламента седем месеца преди края на нашия мандат. Трябва да имаме достатъчно време, за да можем задълбочено да разгледаме различните предложения, които се съдържат в този регламент, които трябва да бъдат прилагани без транспониране в държавите членки. И ние също така е, би трябвало да имаме възможност да изискаме едно проучване на въздействието от страна на нашите услуги. Телекомуникационният отрасъл придобива все по-голямо значение за растежа на европейската економика. Операторите имат нужда от регламентарна, регулаторна стабилност. Именно затова съм изненадана от това, че виждаме едно ново предложение за роуминга. Като се има предвид приемането на регламента Роуминг 3, но този въпрос не е от компетентността на нашата комисия. В нашето проекто становище аз съм се съсредоточила върху три пункта. Първо, европей, единно европейско решение. Това е една нова разпоредба, която дава възможност на операторите да действат в повече държави членки. Уведомлението на съответните органи може да създава пречки, но това не беше демонстрирано. Трябва да се въведат някои промени в директивата 2020 и въвеждането на нова система. Втория пункт се спира моето становище е свързано с желанието на Европейската комисия да законодателства в сферата на независимостта на нета. Трябва да се предоставят специализирани услуги, според мен, и също така да се управлява трафика в случай на а, забавяне, а, и като същевременно се запази отворения характер на интернета. И третия ми пункт е свързан с за правото на потребителите и тук предлагам да не се визира максимална хармонизация, която ще противоречи на нашите интереси. Предлагам също така да се измени директивата от 2002 година, 20, директива 24, а не да се въвежда нов регламент по темата. Много е важно да се ревизира тази директива за универсалните услуги услуги, за да може потребителя да знае каква ще бъде скоростта на връзката, която имат, с която разполага по интернет. В общи линии наистина е стресиращо, че имаме само 7 месеца за това важно досие и това се отразява и в календара, защото ние трябва да се приспособим към графика на ИТРЕ, която е компетентната компания, водещата е, също така е и е, всъщност е, трябва да направи много неща до 19 декември, т.е. за 3 дни. Благодаря, колегата Ангстрам. Искам да започна с пълно съгласие с докладчицата за навременността на това предложение от страна на комисията. Много е късно, защото е само няколко месеца преди края на мандата ни. А с друга страна пък е много късно, защото всъщност не са влезнали в действие някои от разпоредбите връзка с роуминга. Така че хем е късно, хем е а, рано, изобщо вие момент е една изненада. А, съгласен съм изказаното от господин Рапка по предишното досие. Имаме различни комисии, които дават най-различни предложения за изменение в различни моменти и защо се събират най-различни изменения от всички страни. Не винаги е толкова лошо това, но ако трябва да съм съвсем искрен този път, бях доста озадачен да видя в нашата програма този доклад. Да, разбира се, госпожа Гало е при нас и Имко е комисия, която работи по тази тема, но наистина не разбирам точно какво прави този доклад при нас. Да, има елементи свързани с авторското право и така нататък, което попада обичайно в обхвата на нашата дейност, но може би по процедурни причини не знам, може би би било добре да, да видим дали има възможно да се откажем от правото си да дадем становище като а, комисия по правните въпроси. Просто го споменавам като предложение. Сега по трите елемента, които госпожа а, Гало засегнала в своето проекто становище. Първата тема. Да. А, съвсем искрено казвам, нямам а, окончателно и фиксирано становище дали трябва да имаме или не общо европейско регулиране, но както казваше и госпожа Гао, и аз не виждам напълно необходимостта от това, макар да съм наясно какъв проблем трябва да се реши. Така че без 100% да се посвещавам на това, така от чисто спонтанната ми реакция, че съм съгласна с казаното от докладчицата. На второ място правото на крайните потребители. В ИМКО имаме консенсус между всички а, политически групи, че а, няма никакъв смисъл от една страна да имаме, от една страна да имаме директива за универсалната услуга, след това да я заместваме с регламент по същата тема. Така че това, което решихме в Инко да направим, е, вместо да изменяме регламента да включим съответните части в директивата. А, така че отново моето становище е в посока на изказаното от докладчицата. И накрая мръжовата неутралност, най-важната тема в този доклад. Преди да стана пират, аз бях либерал. А, свободата на предприятията в края на 20 век е това, което в момента е мрежовата неутралност. Нещо изключително хубаво като реформа. Това е и изходната точка за модерна Европа и смятам, че това е тема, на която трябва да настояваме. Днес на практика е невъзможно да се започне ново предприятие или да се управлява добре съществуващо предприятие без а, интернет връзка. И ако позволим на телекомите да а, има такава функция като стражи на портите, а, за това кой може да има предприятие и да го управлява и кой не, мисля, че бихме се поставили в доста неподходяща ситуация. Много хубави думи могат да се кажат за мрежовата неутралност. Обикновено, когато говорим по тази тема, казваме едни такива хубави и добри неща. Но, освен това, да се каже, че освен а, мрежова натуралност трябва да има специализирани услуги, това е пълно е, противоречие. Това е все едно да кажем обратното. Всяко предприятие, което действително иска да направи така, че има досег до клиентите си, да им гарантира добри услуги, то а, би е, рискувало да бъде принудено да ползва специализирани услуги от страна на телекомите, на телесъобщителните оператори. Е, успешните предприятия са изправени именно по, пред този риск, че в момента, в който станат големи и успешни, е, ще почука на, врата, на вратата им един телек ако съобщителен оператор и ще каже, ами ако искате да гарантирате а, тази а, добра услуга, която предоставяте, ще ви трябва специализирана услуга. И естествено, че всяко предприятие ще каже да на такова предложение. И това би било действително в а, ущърп на бизнес климата тук в Европа. Поради тази причина смятам, че е изключително важно или напълно да забраним специализираните услуги, или ако не искаме да го правим, да ги конкретизираме пределно ясно, че те не са заместител на интернет, те не трябва по какъвто и да било начин да се съревновават, да бъдат в конкуренция с а, интернет. Ако да речем една, едно предприятие иска да си закупи специализирана услуга за вътрешните а, мрежи, да, разбира се, тогава няма какво да се противопоставяме. Но трябва наистина а, пределно ясно в формулировките да направим така, че да не а, допускаме ситуация, в която специализираните услуги да са принудени да приемат. Изобщо не трябва нито а, крайните потребители, нито а, а, изобщо ползвателите на интернет да, да се вълнуват изобщо от а, някаква задължителност на специализираните услуги. Много важен принцип е това и ако едно нещо можем да направим за а, този пакет е да не допускаме да се промъкват, а, промъкват в него специализираните услуги. Докладчик Докладчицът мисля, че е оформила добре това като една обща посока, но мисля, че трябва да бъде малко по-засилено като формулировка. И отново поставям въпроса дали ние сме комисията, която трябва да коментира това досие. Благодаря. Данке. Благодаря, колегата Старани. Благодаря, господин председател. Сроковете Всъщност се предвижда 19 за внасяне на изменения и остават само 3 дни. Аз имам обаче текста само на английски язик, така че нещата изглеждат доста усложнени. Ние трябва да получим бързо от текста на нашия език, но в този срок едва ли ще бъде възможно. Същото се отнася и за доклада на господин Рапкай. Ние все пак имаме правила в това отношение и трябва да ги спазваме, след като текстът не е представен на нашия матерен език, не можем коректно да работим по него. Добре. Чувам, че измененията, които ще се внасят са по текста на комисията, а този текст е представен на всички езици. Така че мисля, че не трябва да има проблем ние внасяме изменения не по доклада по собствена инициатива, а по текста на комисията, който е представен на всички работни езици. Колегата Гало. Oui, le... Благодаря, господин председател. Потвърждавам, че по текста на комисията нямаме трудности, но според мен а, моето становище съществува само на английски, защото а, това се дължи на малките срокове, на кратките срокове. Е, радвам се, че колегата Ангстрем е съгласен с мен по много пунктове във връзка с, с неутралността на нет. Аз не съм много изненадана. Това е деликатен въпрос, но аз не се отчаивам и съм сигурна, че ще намерим а, а, споразумение по текста без много трудности в определените срокове. Председателят? Сроковете не могат да бъдат променени. 19 декември остава срока, както обявих. Сега преминаваме към докладите на господин Сперони. Точка 9, колегата Сперони. Благодаря, господин председател. За да спесте малко време, ще обобщя всички доклади в моето изказване. Става дума за нова редакция на тези доклади. Аз съм съгласен с това, което беше посочено от правната служба. Тези нови редакции отговарят вече на правилата, така че мога да помоля колегите да гласуват за тези доклади. Благодаря, колега Сперони. Така, започваме гласуването по точка 9. Ако нямате е, възражения, приемаме доклада. След това точка 9. Имате ли възражения? Също не. Приема се 11. Има ли е, възражения? Също не. Приема се. Точка 12. Възражения няма. Приема се. Преминаваме към точка 35. Става дума за одит. Колегата Карим се извинява, защото днес не може да присъства тук. И за това аз ще поема неговата задача, ще докладвам накратко за Става дума за два триалога, които се проведоха. Единият беше стартъп, а другия с промя... раз обмен на мнения беше чута позицията на съвета и на парламента. Тези позиции до голяма степен се отдалечаваха една от друга. Нямаше компромиси. Разбрахме се е, взаимно да обмислим позициите си и след това е, пред последната седмица ще се състои още един триалог. Бях уведомен от литовското председателство, че те нямат пълен мандат за всички позиции, особено за две области имат компетенции. Non-audit services не се включват. След това се свързах с докладчика, който ми каза, че по негово мнение няма смисъл този триалог и той по-скоро ще донесе вреда, отколкото полза. След това с имейл уведомихме докладчиците в сянка от другите комисии за това намерение. По-голямата част от е, групите, носители на мандата, ми съобщиха, че са съгласни с тази процедура, с което срокът беше е, премахнат и е, Положителното е, че литовското председателство спечели време за да води различни разговори с делегации от съвета. Днес вечерта се предвижда триалог, на който литовското председателство ще представи нов документ с нови компромисни предложения. И искам да кажа, на базата на неформални разговори с литовския посланник, аз разбрах, че още по време на литанското председателство може да се стигне до конкретен резултат. Това е, което мога да докладвам към настоящия момент. Госпожа Тайнис е, беше на тези разговори, колегата Буду е на път, а колегата Карим е някъде между Пакистан и Дубай, така че тази вечер изобщо няма да може да се появи. Това е, е актуалното състояние към момента. Имате ли изказвания? Госпожа Тейлър, след това госпожа госпожа Регнер. Аз говоря от името на госпожа Викстрюм, която не можа да бъде тук, защото и беше отменен на полета заедно с господин Карим. Тя ме помоли да кажа нещо съвсем набързо за комисията, да благодаря на колегите, особено на докладчиците в Сянка, Александър Тайми, да изразя надеждата, че ще се възобновят триалозите. Тя също така ме помоли да изразя от нейно име силната подкрепа за групата АЛТЕ, за да не се удължава периода на ротацията. Тя смята, че Европейския парламент, е, парламент би трябвало да приеме първоначалното предложение на комисията или съвета по отношение на продължителността, да не се иска голям период, по-дълъг период и преходния период да не бъде по-дълъг от 5 години. Госпожа Регнер, а, иначе си отбелязах на вашето изказване. Госпожа Регнер, имам следния коментар. Аз не бях контактиран от господин Масив. Сега разбрах, че той също е в задръстване. Мога да кажа следното. За нас, като социал-демократи, е много важно всички докладчици в сянка да бъдат включени своевременно. Аз мисля, че тук имаше известно недоразумение последния път, когато беше отказан триалога, поради което още веднъж искам да помоля. Е, да, първо е чудесно, че обсъждаме тази тема в комисията, тъй като господин Карим не е тук да кажете нещо по същество. Е, виждам, че са възможни или невъзможни доста големи изменения, например във връзка с ротацията, блеклист и така нататък. Аз мисля, че това също би интересувало останалите комисии. По същество аз не мога да кажа, че има споразумение, защото няма такова. Мога да кажа само какво е състоянието на дискусията в двата триалога. Парламентът е, е, реши 25 години, а пък е, съветът 40 години. Математическия компромис е някъде по средата. В дебата се споменаваше цифрата 20. Литовското председателство не изключва възможността да се постигне компромис за цифрата 20 в триалога. При е, преходните разпоредби от страна на съвета се предлагат 5 години, от наша страна се посочи цифрата 10 и накрая вероятно ще се постигне компромис някъде по средата. Може би, е, тъй като съветът е, е много е, дефинитивен тук, е, по-скоро компромисът ще бъде при цифрата 5. Е, след това, така наречения blacklist, ние възприехме международните стандарти, така наречените blacklist, които съветът прие. Също така забрана на данъчните консултации. Тук да легацията на парламента беше на друго мнение и каза, че по този въпрос трябва да има развитие и е, Съветът и комисията обаче не бяха готови да потвърдят това. Друга открита тема беше свързана с надзора. Е, това беше засегнато само бегло в общ план и въобще не ставаше дума за компетенциите на Комисията по економическите въпроси. Приемам обаче, че от съвета ще получим предложение което ще бъде по-скоро близко до предложението на парламента. Това бяха според мен основните точки, които изиграха роля в дебата. Благодаря. Райнхард. Правилно ли разбрах ти като каза, че още по време на литовското председателство може да се стигне до резултата, това трябва да стане в пет, до петък сега фактически. Това ме изненадва, защото ти от една страна казваш, е, това, че се водят дискусии, а пък до петък да успеем с всичко, малко е очудващо за мен. Аз не изключвам, казва председателят, защото литовското председателство провежда интензивни консултации с делегациите в съвета. Имало и, аз се срещах и с посланика миналата седмица и впечатлението е, че ще се намери решение в съвета, което да е приемливо за парламента. Тази вечер ще научим, ще разгледаме точка по точка и ще видим дали ще стигнем до решение. Ако да, това може да бъде потвърдено още тази седмица в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 Много амбициозни са литовците по този въпрос, защото искат да го приключат. Аз е, казах е, най-общо как изглежда ситуацията с преговорите. Между различните позиции трябва да се намери компромис. Имах и възможност в четвъртък да обсъдя въпрос с комисар Бърние. Комисията също има много голям интерес да се приключи сега това досие, защото загрежеността е, че ако няма сега споразумение, няма да се постигне и до края края на мандата. И всичко ще се е, отложи за по-късен момент. Моето впечатление от неформалните разговори през миналите дни е, че има огромен интерес тази тема днес да се приключи, поради което аз е, с голям оптимизъм ще участвам в трилога тази вечер. Карим няма да присъства, но с него е разговарано. Той тази вечер е, ще бъде представляван от мен като докладчик и госпожа Сънберг, която като е, докладчик от Комисията по економически въпроси ще участва в разговорите. Госпожа Тайн. Е, може би за да допълня, аз мисля, че става дума за един трилог е, с много голяма яснота. Е, където позициите са ясни и трябва да се постигне компромис по средата, но не винаги е така. Има обаче триалози, където е, не се постига точно това, където не може да се постигне такъв резултат. Аз е, мисля, че тази ситуация е малко по-различна, отколкото при други триалози, на които съм присъствала и където имаше много по-голяма неяснота. Да, нещата са относително ясни, казва председателя. Ако тази вечер се постигне решение, то ще бъде представено през януари. В комисията ще се гласува и февруари или март, докато са готови преводите, писмените преводи, ще се гласува на пленарна сесия. Но ако днес не се постигне резултат, аз мисля, че до края на мандата ще трябва да има едно първо четене и ще видим как съветът ще реши по този въпрос и е, може би в следващия мандат ще трябва да се разглежда отново темата. Госпожа Регнер, аз е, научих, че очевидно днес по време на триалога няма да има превод и искам да отбележа, че това е, е доста голямо затруднение да няма превод при толкова важна тема. Това се отразява на резултата. Искам да посоча, че е, темата не е, е обикновена, тя е много важна и ако наистина е вярно това, което съм чула, жалко. Председателят, аз е, също чух, че на английски язик ще се проведе срещата, но в писмото до докладчиците не се изисква и превод, така ли е? Въпросът е към секретарията. Okay. Okay. Also es gibt Има информация към членовете, че днес няма да има превод. Не можем да променим нищо. Преди една седмица е изпратено съобщението и никой не е поискал явно превод. Сега, за писмените преводи дали могат да се организират? Госпожа Тайн. Аз искам само да посоча в тази връзка, че до сега винаги е имало превод и аз е, винаги съм изхождала от факта, че и днеска ще има такъв. Е, смятам, че това не е толкова свързано с е, важността на досието, а става дума за една терминология, която не е много обичайна. Тя е специализирана Въпреки това, наистина мога да кажа, е, че е, терминологията е много сложна. Това не е обща политическа терминология, това е специализирана терминология и при такива досиета обикновено трябва да се предвижда писмен превод и тъй като до сега е имало такъв, аз и в този случай приех, че е, ще има писмен превод. Можем да работим и без превод, но лично аз бих приветствала в бъдеще да има превод. Нашият докладчик в сянка Антони Масип Далго внесе искане за превод писмен правото. Има и съответен имейл. Председателят, секретарията казва не, но ние ще видим дали можем все пак да постигнем нещо. Има ли шанс да получим до тази вечер писмените преводи? Въпросът е към секретарията. Yeah. Да. Секретариатът казва, че обикновено участниците винаги трябва да изискват превод. Тогава им се предоставя такъв. Тогава се предоставя писмен превод. В този случай явно не са внесли такова искане и не са получили писмен превод. Ние тази вечер ще проведем триалога, ще видим до какъв резултат ще стигнем. Друга възможност няма, срокът е, е на лице, ще започнем и ако трябва да се насрочи друга дата, ще видим това тази вечер. Секретариатът казва, че технически не е възможно за тази вечер да се организира писмен превод. Не е възможно. Това е положението. Но ще видим. В момента аз също нищо не мога да променя. Такива са обстоятелствата. Що се отнася до доклада, още веднъж питам, има ли изказванията, изказвания по доклада. Госпожа Регнер, един въпрос по същество във връзка с преходните срокове. Председателят при преходните срокове съветът по време на дебата ни предложи 5 години, а онези, които е, носят мнозинство в мандата, докладчици и докладчици в сянка, посочиха срок от 10 години. Очевидно компромисът ще е някъде по средата. Искам да кажа, че трябва да се има предвид при преходните периоди, че в Германия 24 предприятия ще трябва да имат нов аудитор, в Великобритания 40 предприятия ще имат нов аудитор – ще имат нужда от такъв и това е проблем, който трябва да намери решение. Когато става дума, например, за тема като банките и одит на банките, при преходните срокове не става дума толкова за принципа, а за големите държави с големи предприятия и е, какви аудитори да бъдат е, назначени. Добре, казва председателят. Има ли други изказвания? Не виждам. Ще видим тази вечер какъв резултат ще получим на триалога. Добре, сега преминаваме към закрито заседание. Прекъсвам за две минути. Ще трябва да изключим и техниката. Companies.